17 декември 2009 година. За дълбока скръп ви съобщавам, че госпожа Пилар Хуарес Буал, която е заместник директор на представителството на Европейския съюз в Хаити, все още не е открита. Търсенето продължава. Преди това тя е работила в Европейския парламент. Днес отправяме нашите мисли към хаитянския народ, засегнат от тази огромна трагедия, земетресението. Европейските държави обявиха, че ще предоставят значителна финансова помощ и над 150 души контингент ще бъдат изпратени в Хаити. Това е най-лошото бедствие в историята на Хаити. Това е едно от най-ужасяващите бедствия в историята на човечеството. Също така са загинали много европейски граждани. Много европейски граждани все още не са открити. Моля ви да почетем памета на загиналите с минута мълчание. Z dużą przykrością С дълбоко съжаление също така научихме за екзекуцията на Акмал Шайк, британски гражданин, екзекутиран в Китай. Всяка година в Китай се екзекутират много хора. Той беше първи граждан на Европейския съюз, който беше екзекутиран в Китай от 1951 година. Европейският парламент винаги е осъждал прилагането на смъртно наказание и ние продължаваме да се борим за налагане на мораториум върху екзекуциите. Също така днес се състояха, извинете, вчера състояха президентски избори в Украина. Все още нямаме официална информация за това как са протичали изборите и за резултатите